Grazie. Cari colleghi, se per favore prendete posto, possiamo iniziare il nostro... Уважаеми колеги, може ли да ви помоля да заемете местата си, за да можем да започнем на време или почти на време? Искам да ви помоля да заемете местата си. Програмата ни е доста натоварена. Днешната тема, която ще обсъждаме, е изключително важна. Така че трябва да се концентрираме. Разполагаме с устен превод. За мен е чест да открия между парламентарното заседание на комисията с участието на представители в националните парламенти. Темата, с която ще се занимаваме, е създаването на службата за външни работи. Благодаря на всички колеги, които са дошли днес за днешната дискусия. Дискусията, която ще проведем днес, е много навременна е, тъй като е, преговорите между двете институции стават все по-ясни, става ясно кои са спорните точки. Е, законодателния пакет, който върви заедно с службата за външни работи, все още не е приключил. Има официални изменения, официални предложения, свързани с правилника за назначаване на служителите, но въпреки всичко има неофициални контакти, които се провеждат и тези неофициални контакти ще бъдат обсъдени днес, за да се види кой с каква информация разполага. Искам директно да дам думата на докладчиците и нашите гости. Външната политика е една област, която е ревностно защитавана от държавите членки. И най-важното правило за взимане на решения си остава единодушието. Ето защо решенията, свързани с външната политика, за съюзи, за противници, си остава в правомощията на държавите членки. Но ние знаем също така, че сме изправени ежедневно пред редица предизвикателства и трябва да знаем как да се справим с тях и трябва и държавите членки да са наясно как да подхожат към тези предизвикателства. Трябва да има разбирателство, свързано с основната, общата външна политика и политика на сигурност. Трябва да се постигне известна координация, за да може да се оказва влияние върху а, отделните сектори, отделните политически аспекти. Например, а, да се оказва влияние върху интеграцията на а, Харватия която знаете, че е кандидат член за Европейския съюз. През ноември миналата година някои колеги а, участваха в конференция на ООН и стана ясно, че представители на Европейския съюз а, имат възможност да подобрят ситуацията, имат възможности в ООН да говорят с един глас. Това също ще отрази и основните аспекти на външната политика. Службите на Европейската комисия, на съвета работят съвместно. Но тук става въпрос, нещо, което е ново, става въпрос за националните дипломатически служби. И тези национални експерти са необходимо звено за изграждането на общата външна политика. Като парламентаристи трябва да гарантираме прозрачността и отговорността на тази служба да бъде поета. Отговорността на службата спрямо другите институции. Е, част от тези дейности бяха упражнявани от е, комисията. Е, тези дейности бяха подлагани на контрол от страна на парламента. Има и междуправителствени елементи в този контрол и всичко това не трябва да бъде заметено под масата. Тази нова служба ще разполага с едно по-разширено приложно поле на дейност. Ще се работи съвместно по общата външна политика и политика на сигурност. Ще има представители на различните държави е, членки. Разбира се, се упражнява и парламентарен контрол, свързан с общата външна политика и политика на сигурност. Един контрол, който е в правомощията на държавите членки. Това е една важна тема. И наскоро председателите на парламентите на, на държавите членки Европейския съюз заседаваха в Стокхолм и тази тема ще бъде обсъждана и в бъдеще съществува много добра възможност да създаде не само една обща външна политика и политика на сигурност, а да създаде повече прозрачност, повече, повече демократичност, така че ам, тези теми да бъдат по-близки на нашите европейски граждани. Така, а сега малко практическа информация а, относно записването в списъка за изказвания. Пред вас има лист хартия, където може да напишете името си, да напишете от кой парламент сте. и за да можем да проведем една представителна дискусия, искам да ви помоля да се вместите в рамките на 3 минути. И така, това беше от мен. Сега преминаваме към дневния ред и започваме с изказването на господин Кристоф Ферсен, който е специален съветник на Върховния представител на Европейската служба за външни работи. След това ще чуем изказването и на господин Верховщад и след това ще открием дискусията. Господин посланик, имате думата. Much, Благодаря, господин председател. Благодаря ви за тази възможност да кажа няколко думи за нашата визия относно създаването на Европейската служба за външни работи. В началото искам да кажа, че върховният представител Катрин Аштен съжалява, че не може да бъде днес тук. За съжаление, тя има доста посещения и днес не е в Брюксел. Господин председател, вие Отбелязахте, че се намираме в важен момент по-настоящем. И струва ми се, че очакванията както в Европейския съюз, както и сред основните ни партньори по света за една служба за външни отношения, която да задейства тези очаквания са съвсем ясни. Много от нашите партньори може би имат твърде големи очаквания за скоростта, с която да бъде задействана тази служба. И почти ежедневно те питат кога тази нова служба ще е готова да започне работа. Може би тези очаквания за скоростта са твърде прибързани, защото задачата е много сложна. Ние трябва да създадем една служба, която се отнася до четирите функции, възложени на върховния представител от Лисабонския договор, а не само две функции тази функция, която имаше господин Солана в миналото, отговаряща за външните отношения за сигурността, съчетани с дейността на комисаря по външни работи в предходната комисия. Освен това, обаче, госпожа Аща, има още две задачи. Тя е постоянен председател на съвета по външни работи, което само по себе си е е сериозна задача, която изисква а, пълно ангажиране. Тя трябва да а, присъства при заседанията а, на съвета по външни отношения, може и не винаги, но тя има отношение към работата на този съвет. Освен това има още една нова функция, а именно да осигури последователност във външната ни политика, економическите аспекти, търговията, климатичните аспекти, както и по-класическите аспекти на външната политика. И службата, която ще създадем, трябва да е, я подпомага във всички тези функции. Освен това, следва да имаме предвид, че това не е едно класическо външно министерство, тъй като задачата на върховния представител е много по-широка, отколкото в едно обикновено външно а, министерство. Освен класическите външнополитически аспекти, тя има и важни економически а, задачи. Освен това има и задължения за ръководене на граждански или военни операции. Това са задачи, които обикновено не могат да бъдат намерени в никое национално външно министерство, т.е. необходима е структура, която да обхваща всички тези аспекти. И последното предизвикателство е да се създаде една структура, която да се вписва в е, институционалната рамка, която в момента съществува в Европейския съюз. Ясно е, че за много от е, инструментите, които са ни нужни в е, външната политика, това са класически инструменти, които са свързани с економическа подкрепа, но когато говорим за външната политика днес, климата, иммиграцията, борбата срещу тероризма, всички тези въпроси вземат централно място. Много от тези политики са класически общностни политики, което означава, че службата от една страна трябва да действа като обичайна служба на Европейската комисия, да прави предложения, които да бъдат прияти от колегията. Същевременно обаче, ние трябва да обхванем и области, които, в които държавите членки днес имат отговорност и където няма прехвърляне на компетенции съгласно Лисабонския договор. Много важно е да осъзнаем, че нещата са много различни, когато действаме, например, в сферата на външно-търговската политика. Външно-търговската политика е в ресора на отделен комисар, но ако комисията не предприеме действия, никой не може да предприеме такива действия, докато външната политика е в а, друг аспект. Ако не можем да договорим едно общо решение на ниво Европейския съюз, тогава държавите членки могат да действат. Альтернативата не е, че няма да останат нещата без последствия, но че ще имаме 27 различни начини за решаване на даден проблем. И това е въпрос, който следва също да имаме предвид, когато създаваме службата за външни работи. Ето защо, това е, ето защо е изключително важно да създадем добри отношения с европейските институции, с Европейската комисия, както и с Европейският парламент – защото Европейският парламент е ангажиран в много случаи чрез процедурата на съвместно вземане на решения при заделянето на средства за външната служба, което означава, че ние се нуждаем от Европейския парламент в много сфери. Това се отнася и за създаването на службата, въпреки че основното решение изисква становище от Европейския парламент, ние знаем, че не можем да задействаме службата за външни отношения, ако не се извършат промени в правилника за служителите, в финансовия регламент и ако не разполагаме с бюджет, който да ни позволи да действаме. Всичко останало ще бъде една празна черупка. Де-факто, ние се намираме в ситуация, при която е четирите елемента като пакет а, а, трябва да бъдат а, одобрени чрез процедури на съвместно вземане на решение от Европейския парламент. Това не означава, че ще бъдат прияти по едно и също време, но трябва да имаме увереност, че целият пакет ще бъде на лице когато преминем към официалното вземане на решението. На сегашният етап ние се намираме в ситуация, при която Върховният представител е направила предложение, съветът е дал първото си положително становище. Сега се намираме в изключително интензивен етап на контакти с Европейския парламент. Вие споменахте много от неформалните консултации. Мисля, че прекарваме много повече време в Европейския парламент тези дни, отколкото където и да било другаде в Брюксел. Поне така е в моя случай. Впечатлението ми е, че нещата вървят напред. Все още не сме достигнали до целта, но се доближаваме до нея. От моя гледна точка поне аз виждам доста добри шансове в едните дни или седмици да се е, доближим до поне една рамка за политическо споразумение. От наша страна бихме желали да бъдат взети официални решения преди лятната вакансия, въпреки, че, освен ако не бъдат взети и четирите основни решения, няма да задействаме изцяло, но ще можем да подготвим някои от нещата, ако разполагаме с основното решение, поне. Всичко това, този механизъм, институционалната рамка са важни неща, но най-важното е тази служба да задейства, да имаме външна политика, която да отговаря на нашите амбиции. И мисля, че имаме шанса да постигнем това. По същество, ние се намираме в период, когато разликите в отношенията на държавите членки не са чак толкова големи. И мисля, че ние преодоляхме големите разминавания между държавите членки след войната в Ирак. И сега се намираме в много добър етап да приведем на практика нашите амбиции в външнополитическата област. Благодаря ви. Амбасадоре Кристонсен, су стато... Благодаря. Ваше превъзходителство, много интересно изложение, както казах. Сега ще дам думата на господин Бров пак от е, Комисията по външни работи и след това ще дам думата на господин Ферховщад. Господин Брок, имате думата. Уважаеми колеги, след казаното от е, господин посланика Кристофърсън, мога да допълня някои неща. Е, разбира се, преговорите бяха трудни, но сме на път е, с добра воля да постигнем едно разумно решение. Не трябва решението да се отлага а, и вината не е в Европейския парламент, тъй като има определени условия при взимането на решение трябваше да се водят преговори и с синдикатите по отношение на статута на служителите, правилника за служителите. В съвета беше казано, че тези пратеници трябва да са неутрално избрани, да имат неутрално поведение Една трета от персонала трябва да бъде назначаван от столици на своите държави членки. Но това означава, че това трябва да бъде финансирано. Ето защо ам, из, имаме нужда от ам, точни ам, ам, точно разпределение, точно отчисление на разходите, за да знаем. Съвета а, създава служба за външни работи по предложение на върховния представител с съгласието на комисията и след консултации с Европейския парламент. в парламента процеса не е приключил. Ето защо и решението на съвета не може да бъде взето. Ето защо съществува необходимостта да се постигне съгласие, но трябва да са налице други две условия. Когато националните служители разполагат с а, равноправни права и задължения, което смятам, че е много правилно, това също е опоменато и в договора, трябва да се промени правилника за статута на служителите и парламента трябва да има право на участие при вземането на решението. Е, парламента настоява да се направи опит да се намери едно последователно и разумно решение. На второ място, ако тази външна служба няма уникален характер в рамките на комисията, и е самостоятелна институция, то тогава трябва да се промени член първи ам, от статута за служителите. При ам, създаването на такава служба трябва да се гарантира ефективност и прозрачност. Държавите членки не разглеждат службата по такъв начин и ние разглеждат като служба с уникален характер. Аз лично смятам, че ако отделните институции имаха желание това да се упомене, то ще, ще да бъде упоменато. Ако службата бъде в рамките на комисията, трябва да има ясни гаранции. И тези гаранции са свързани с въпроси е, за контрола. Контрола, бюджетния контрол и а, освобождаването от отговорност. Трябва да се гарантира а, как ще се подхожда и процедира в рамките на комисията. Ако а, създадем едно пространство, свободно от контрол в рамките на Европейския съюз, не е правилното решение и а, разпределението на парите остане в ръцете на комисията, а, то това а, няма да бъде подложено на ефективен контрол от страна на парламента и съвета. Националните дипломати в тази служба трябва да подлежат на същия контрол и ам, всички последствия, свързани с този контрол. Ето защо тези гаранции трябва да са на лице, да няма неясноти. Но а, в момента не е наясно дали административният бюджет трябва да предвиди средства за тази служба в определен специален раздел, но това разбира се не е така просто, защото за такива разходи се предвижат средства по раздел трети. Ако а, нещата бъдат прехвърлени в раздел 6, нещата ще са още по-сложни, колкото са в раздел 3. Ето защо трябва да проявим добрата а, воля да не само да упражняваме контрол, а също и да бъдат гарантирани средства от бюджета. Значи върховният представител трябва също да вземе отношение по този въпрос. Да, а, тя също трябва да има думата, не трябва тези средства и бюджетния контрол да подлежат само на проверка от страна на комисията момента се водят преговори. Последния въпрос. По какъв начин Европейския парламент ще бъде включен в преговорите? Тук си има предвид процедурата свързана с консултациите, как може да се извършва този парламентарен контрол, кой ще замества госпожа Аштън, когато тя не е в Брюксел. дали трябва а, да бъде назначен един генерален секретар, който да изпълнява всички тези функции и да не подлежи на контрол. А, това не трябва да се допуска. Тази служба е един хибрид. Разбира се, а, прави се опит да се съвместят а, общностни дейности и междуправителствени дейности. Да се сложат под една шапка. Не трябва да се допуска общностните дейности да бъдат сведени до рамките на междуправителствени дейности. Член 17 и 21 от а, договор от Лисабон ам, опоменава и посочва кои са общностните дейности трябва да се гарантират правата на парламента, на Европейския парламент и правото на Европейския парламент да упражнява контрол. Благодаря ви. Благодаря, господин Брок. Давам думата на господин Ферховщад, докладчик от Комисията по конституционни въпроси за службата за външни дейности. Имате 6 минути. Благодаря, господин председател. Нека да припомня на всички основната философия, която ние с господин Брок и много други колеги е, споделяме по е, тази тема. Ние в Европейския парламент бихме искали службата за външни дейности да бъде възможно най-широко обхватна и амбициозна и да интегрира всички външни политики на Европейския съюз. Говорим за развитие, сътрудничество, добро съседство – и хуманитарна помощ. Само ако успеем да интегрираме всички тези външни политики на Европейския съюз в една служба, ще можем да гарантираме последователност и координираност, които ще дадат подходящата роля на Европейския съюз. Именно за това избрахме този подход и тази философия, която се базира на конвента от 2002 година. Членовете на конвента от 2002 година, включително и господин Брок, се опитваха да намерят решение на липсата на последователност във външната политика на Европейския съюз и Отговорът беше да се създаде нов орган, който да може да обедини тези дейности на Европейския съюз и да създаде една действителна обща външна политика на Европейския съюз. През 2002 година идеята беше да се създаде служба, която да обедини различни елементи, някои от които в момента са в ръцете на съвета, и други елементи, като политиката за добросъседство, и развитие. Това бе една много амбициозна задача и сега е наша задача да приложим тези идеи на практика. Това не променя по никакъв начин правомощията е, на съвета и на комисията. Службата, която ще бъде създадена, не е служба, която взема решения, а по-скоро има за цел – да създаде е, двигателна сила и да прави добри предложения. Службата трябва да бъде автономна. Трябва да бъде Единствено по вида си. И добре да пасне на институционалния баланс в Европейския съюз. Но не е добре да се нарича квази институция, защото тя работи за двете институции и не взема решения. Тя ще има за задача да администрира фондовете на общността, а тези фондове могат да бъдат управлявани само от комисията. Така че, ако направим каквото и да било друго, ще създадем много сериозен прецедент, защото ще има служба извън комисията, която ще се занимава с разпределянето на бюджетни средства. И така, в крайна сметка, се предложи службата да бъде в раздел 3 на европейския бюджет, раздел Общност, където се засягат и административните и оперативните разходи на Европейския съюз защото само в тази част на бюджета ще намерите неща, свързани с оперативните разходи на Европейския съюз. Такива елементи не се намира нито в раздел 2, нито в раздел 4. Това не означава, че службата ще бъде част от комисията. Тя трябва да бъде автономна. Трябва да може да приема свой собствен административен бюджет и да прави назначение на служители. Но целта е службата да работи възможно най-ефективно и политиките да бъдат възможно най-последователни. Ако изберем тази формула, ще можем да разчитаме на една широко обхватна и амбициозна служба, в която да се обединят политиките в областта на развитието, добросъседството и хуманитарната помощ, а каква, какъвто и да било друг формат не би могъл да ни позволи да обединим работата по тези различни политики. Решенията по отношение на външната политика се вземат с единодушие но едновременно с това имаме и общностен подход, т.е. необходима ни е служба, която да анализира какво е най-добро за външния интерес на Европейския съюз. Разбира се, външната политика на Европейския съюз няма да замести външната политика на държавите членки, тя само ще ги допълни и това е съвсем ясно казано в договорите. Необходимо ни е в момента в Европейския съюз да създадем службата възможно най-скоро. Европейският парламент има желание възможно най-бързо да напредне в тази връзка. Благодаря на двамата са докладчици за ясните изказвания. Преди да ви дам думата за участие в дебата, ще ви съобщя, че при нас присъства делегация на Саудитска Арабия, представители на правителството и на дипломатическия корпус – И така, нека да ги приветстваме и да им благодарим за присъствието. Те проявяват интерес към европейската е, дипломация още в самото начало на нейното създаване. Този е, интерес изглежда и надхвърли интереси, е, границите на държавите членки. И това е много добре. Тук са представени 20 и три парламента, общо 28 камери, 40 депутати. В Съединените щати и в Унгария а, наскоро е имало избори. В Австрия и Малта а, има важни проблеми за решаване и за това депутатите не могат да присъстват тук от тези четири страни. Ще се опитвам да давам думата а, редувайки депутати от Европейски парламент и от националните парламенти и ще се опитам да постигна а, добър географски баланс. На екраните ще виждате колко време ви остава за вашето изказване. Моля, наблюдавайте часовника, за да може добре да организирате изказванията си. От Френския сенат дам думата на Жак Блон. Благодаря, господин председател. В началото искам да изразя удовлетворението на Френския сенат от тази възможност да водим разговори с Европейския парламент по създаването на Европейската служба за външни работи. Това е нещо ново, нещо положително, което отразява политическата воля, заложена в Лисабонския договор. Френският сенат а, прие позиция по създаването на тази служба с три основни елемента. На първо място ние считаме, че службата за външни работи на Европейския съюз трябва да бъде самостоятелна, тя да бъде наравно отдалечено от съвета и от комисията, да има автономност по отношение на бюджета и управлението на персонала. Това, разбира се, не отменя нуждата от упражняване на контрол върху нея. Тази служба ще има редица важни дейности. На следващо място трябва да има последователност трябва да се включат въпросите на развитието, на добросъседството, на хуманитарната помощ, на реагирането при кризи. За съжаление, тези кризи придобиват все по-голяма актуалност. В резолюцията на Сената също подчертаваме важността службата за външни работи да има тесни отношения с всички парламенти в Европейския съюз, така както е днес. Не само да има отношения с Европейския парламент, но и с националните парламенти, тъй като има елемент на между правителствена политика, не само общностна политика. Тоест има една хибридна система и ние искаме да гарантираме че ще има достатъчно политическа воля за силно присъствие на Европейския съюз. Предполагам, че моите колеги по-късно ще се спрети на други елементи, заложени в нашата резолюция. Ние искаме тази служба да бъде успешно създадена, да отразява нашите политически амбиции. Ние трябва да обединим а, своите усилия, за да дадем тласък на Европа. Благодаря, че се съобразихте с а, времето за изказване, казва председателят. Сега давам думата на представител на Полския сенат. Господин председател, дами и господа, добро утро! От името на Полският парламент, Полския сенат, бих желал да подчертая следното. Идеята за създаване на ефективна и ефикасна Европейска служба за външни работи е въпрос, който ни е много скъп. Полша подкрепя този проект, така както беше представен от върховния представител и заместник-председател на Европейската комисия и който беше одобрен на 26 април от съвета по външни работи. Става дума за проекто решението за функционирането на Европейската служба за външни работи. В този проект са включени голям брой важни идеи, които някои от които бяха лансирани от Полша. Ние считаме, че Европейската служба за външни работи е институция, която ще създаде добавена стойност за Европейският съюз. Ето защо европейските институции, Европейският парламент ще могат да действат на международната сцена в голяма степен. Това, което беше казано днес в тази институция, трябва да има равни шансове, трябва да има сътрудничество между всички държави членки на равноправна основа. Трябва да има пълна прозрачност при назначаването на персонала. Тази институция трябва да зачита основните принципи на географския баланс. Полча на този етап от преговорите. Приветствам проекто декларациите, свързани с сътрудничеството между Върховния представител и Европейският парламент. Ние считаме, че неформалните срещи на но и избраните ръководители на делегации от държавите членки на Европейския съюз с членове на Европейския парламент от съответната комисия са добра идея, защото така Европейския парламент ще може да се запознае отблизо с външната политика на Европейския, Европейския съюз. времено считаме, че е необходимо повече работа да се посвети на начина по който Европейският е, парламент е, ще упражнява своя контрол. Заместникът е, на върховния и върху заместника на върховния представител, защото върховният представител може да бъде заменен от висши служители в случаи, които не са свързани с външната политика и политика на сигурност. Благодаря, казва председателят. Сега искам да дам думата на господин Салафранка, координатор от НЕП в Комисията по външни работи на Европейския парламент. Благодаря. Председателя Делор, когато беше председател на Европейската комисия, каза, че целият проект за изграждането на Европа не трябва да губи основната нишка. Господин Верков Стат, когато говори, очерта ясно целите. Ние трябва да се ръководим именно от тях, когато създаваме Европейската служба за външни работи. Аз бих искал да имаме една външна политика, външна служба, която е по-кохерентна, по-ефикасна. Лисабонският договор е краягален камък между конвента и към това, към което се стремим сега. Правомощията на Европейския парламент а, са ясно очертали. Двамата докладчики, господин Брок и господин Верковстат, ясно подчертаха нуждата от провеждане на консултации с нас. Господин Брок каза, че очевидно ние не трябва да спираме процеса на консултации с Европейския парламент. и по време на преговорите трябва да отстояваме а, своите права и правомощията, които са ни възложени. Може би ще се спра на някои други въпроси, когато а, говорим за статута на персонала, на хората, които ще бъдат назначавани в службата. Но към момента искам да разбера дали ще има мандатност, колко години, дали мандата може да се удължава. И дали ще можем да преодолеем всички пречки пред нас и да постигнем основната цел. Господин Верховстат каза, и аз съм напълно съгласен с него, че това трябва да е балансирана служба, ние не искаме да се отнемат правомощи от националните дипломатически служби, но искаме да имаме една служба за външни работи, която да гарантира е, истинска обща външна политика и политика на сигурност. Единственото съмнение, което искам да изразя на този етап, господин председателю, е следното. Ние считаме, че тази служба трябва да упрости нещата, а не да усложни работата ни допълнително. Освен това, тя не трябва да се превръща в форум за боричкание между службата за външни отношения на Европейския съюз и националните служби. Когато говори за графика, господин Кристоферсен спомена, че се надява да се постигне споразумение до юни. Това е свързано и с очакванията на госпожа Аштън. Благодаря, господин Салафранка. Следващият оратор е господин Коскинен от Финландския парламент за 3 минути. Благодаря, господин председател. Създаването на Европейската служба за външни дейности е много важна стъпка, ако искаме да увеличим значението на Европейския съюз като търговски партньор. Върховният представител – и един добър екип ще направят тази служба много добра. Важно е различните страни да могат да постигнат съгласие по основните теми. Именно това чухме в първите изказвания. Някои от е, въпросите, свързани с тази служба, са проблемни за държавите членки. Ето, например, поискахме пълна подотчетност на тази служба към Европейския парламент. Основните дейности са свързани с общата политика, общата външна политика и политика за сигурност, а пък е, съветът намира своята демократична легитимност в националните парламенти. Така че трябва да вземем предвид позициите на гражданите на Европейския съюз. Ние искаме Европа на гражданите. Това естествено включва факта е, включва и това гражданите да могат да получават определени услуги от консулската мрежа и помощ. Затова е добре да се види какви ще са тези възможности за такава помощ за в бъдеще. Едновременно с това е много важно да се предава информация за държавите членки е, за доброто на гражданите на Европейския съюз. Нашият общ интерес е службата да заработи възможно най-бързо. Затова, дори ако някой от службите са междуправителствени, други трябва да бъдат общи. И днешната дискусия трябва да е важна стъпка да, за намиране на решение. Благодаря, господин Коскинен. Благодаря много. Много се радвам, че имам тази възможност да участвам в дискусията за службата за външни дейности. Съвсем накратко. Как виждаме ситуацията? Какво мислим за нея? Като цяло, Латвийският парламент е силно заинтересован от една силна и активна служба за външни отношения на Европейския съюз. За нас това е една служба Суи Генерис и бихме искали тя да бъде независима и по отношение на персонала и по отношение на бюджета. Що се отнася до казаното а, от господин Кристоферсън от името на госпожа Аштън, искам да попитам до как, а, как ще а, участват а, служителите на външните служби на държавите членки в тази служба. Смятаме, че трябва да се под, присъединим към изказванията на колегите от Франция, от Френския на Сенат и е важно да се включат е, въпросите на развитието, управлението на кризи, хуманитарната помощ и други. Важно е да се вземат предвид бъдещите възможности за осигуряване на силно присъствие на Европейския съюз в глобален план. И не трябва да забравяме и гражданите, на различните държави в Европейския съюз. Не трябва да забравяме и това, че някои от тях се чувстват алиенирани. Затова е добре консулската мрежа да може да работи за благото на гражданите. Това може да помогне за други аспекти на развитието на Европейския съюз. Искам да подчертая, че е много важно да разберем каква ще е позицията на специалните представители, които работят тази служба? Това е въпрос към господин Кристоферсен. Благодаря много, господин председател. Благодаря. Давам думата на колегата Роберто Балтиери. Е, от групата на социалистите имате 3 минути. Благодаря, господин председател. Колегите Броки и Ферховщат обясниха как ще е, е, действат нещата е, не само във връзка с Европейски парламент и с договорите, но с цел да се създаде една амбициозна и ефективна служба за външни дейности, която също времено зачита общностия метод. Това е много, важна, много важен елемент на нашата среща. Важно е Европейския парламент да работи заедно с националните парламенти и затова призовавам колегите от националните парламенти да ни разглеждат като естествени съюзници в тези усилия. Лисабонският договор в крайна сметка насърчава междупарламентарния насърчава парламентарния елемент на Евросъюза не само чрез засилване на позицията на Европейския парламент, но и е, чрез предоставяне на важна роля на парламентарен контрол от страна на националните парламенти върху дейността на съвета. Вече е разширен обхвата на нашата дейност – Вижда се, че е добре службата да бъде вързана с комисията. Виждаме историческите факти. А, добре е да се действа прагматично, разбира се. Но същевременно е добре и да имаме ясна дефиниция на няколко неща. Парламентарният контрол трябва да е политически контрол. Не става дума за намеса в дейността на общата външна политика и политика за сигурност, а за пълно зачитане на член 36 от Лисабонския договор. Всички от националните парламенти ще се съгласят с това. Искаме по-голяма прозрачност в мисиите в областта на външната политика. Искаме по-голяма прозрачност по отношение на бюджета. Друго много важно нещо е да се спасят приоритетите на политиката за развитие. Искаме амбициозна служба, която да може да обедини управлението на кризи, хуманитарната помощ, политиката на добросъседство, политиката на развитие, но това не трябва да става за сметка на прерогативите на а, общността. И също така финансовата отговорност на комисията си остава. Благодарен съм на посланник Кристоферсън, че се ангажира с тези преговори един добър резултат на преговорите ще зависи и от политическите способности на председателството и на върховния представител. За... Защото на тях ще им се трябва да се справят с някои а, отрицателни позиции в съвет. Благодаря. Давам думата на господин Тардан. Три минути. Yeah. Äh, Благодаря, господин председател. Аз съм член на Бундестага и член на Комисията по външни работи в Бундестага. Разбира се, бяха засегнати интереси, свързани с създаването на Европейската външна служба тези интереси имат и политически характер. Като а, депутат в една суверенна държава, за мен изключително е важно външната политика и за напред да а, бъде определена а, с участието на Бундестага. Външната политика в рамките на Европейския съюз не трябва да бъде поставена на едно по-високо ниво. Европейската външна служба не трябва, така както е представена в сегашния вид, да е една стъпка към отслабване на правомощията на националните парламенти и това, че Конституционният съд в Германия разгледа договора от Лисабон, отслабва неговото влияние. Трябва да има контрол на външните политики. Планирането включване на военните структури във външната служба ще ам, го направи службата с съмнителна репутация. Това ще е първата такава служба от своя характер световен мащаб. Не трябва а, да бъдат а, преплетени дейностите на различни а, комисии и да не говорим и за правомощията на Комисията за развитие. Много въпроси остават неизяснени, като се започне от парламентарния и демократичен контрол а, върху а, службата, както и въпросите свързани с разходите, а, които ще бъдат предизвикани от тази служба, като имаме предвид сегашната финансова ситуация не само на държавите членки, но на, Европейски, на Европейския съюз. И ние, като парламентарни представители, се питаме докъде ще стигнем. В Европа няма нужда от една военизирана служба, която, а, за която да се разходват милиони евро. Благодаря. Колегата Рибело Кастро, представител на външната служба в Португалия. Благодаря, господин председателю. След като чух това, което каза посланник Кристоферсън, искам да кажа, че не съм изненадан, когато той казва, че създаването на тази служба изисква повече време, отколкото е било предвидено. Разбира се, това е важно. От а, наша страна трябва а, да призовем за малко забавяне на процеса, по-добре, по-бавно създаване, отколкото лошо създаване. Да, знаем, че Европейския парламент представлява своята позиция, но процесът на провеждане на консултации не трябва да бъде преувеличаван. Тук става въпрос за консултации и тук става въпрос и за представители на Европейския парламент и националните парламенти. Имаме нужда, разбира се, от тези консултации с Европейския парламент. имам един въпрос, който искам да отправя към господин посланика. Това по-скоро е едно желание. Службата на госпожа Аштън може би планира посещения в националните парламенти, в съответните комисии за външни работи колегата от Германия подчерта нашите правомощия и разбира се, ние сме загрижени и притеснени. Например, аз чух как изглежда нещата с демократичния контрол страна на парламента. Там има притеснения, но разбира се и в националните парламенти цари безпокойство. Ще е добре, ако още през тази година службата на госпожа Аштън ам, организира един кръг от консултации, за да може да се чуе мнението на представители на националните парламенти. Вторият ми въпрос. Съставянето на тази служба. Как конкретно изглеждат нещата? и най-вече по отношение на ам, членовете на националните парламенти, които ще бъдат командировани ам, в службата. И на последно място, това не е въпроса, мое мнение. Тази външна служба ще е доста широко скроена, ще включва а, програми за развитие, хуманитарна помощ и така нататък. Да, това всичко се включва. Ако една външна служба, европейска външна служба, която обхваща всички тези дейности, няма да е а, пълна но от друга страна имаме опит в европейските институции, в държавите членки и ще е жалко, ако този опит е, не се използва. Дали се планира по някакъв начин този добър опит да бъде използван във външната служба? Благодаря на колегата Кастро, колегата Луначек. Благодаря, господин председателю. Е, от името на е, зелените е, за нас искам да кажа, че е много важно тази Европейска външна служба да е амбициозна. Това е един амбициозен е, проект. Тази а, служба трябва да постигне целите на Съюзи, свързали а, с а, справяне с бедността не само в Европейския съюз, и в Европа, и, в, и на други континенти. Беше споменат тук въпроса с консулските услуги, които да бъдат предоставени на всички държави членки. Аз а, бях а, депутат от Националния парламент в Австрия. И както господин Квартери спомена, трябва а, да сме съюзници, трябва да работим съвместно при изграждането на тази външна служба и това е от изключително значение. Някои опасения бяха изказани, че националните парламенти ще изгубят своето влияние и своите правомощия. Това беше казано от колегата от Германия. И а, това, че от германския парламент няма да могат а, да се взимат решения, свързани с а, военни мисии. Това не е така. Искам да повторя, че това не е вярно. Зелените са се борили дълго за това, че тези правомощия да останат в рамките на съответните национални парламенти една служба, която обхваща хуманитарна помощ, добросъседство, и други ам, такива дейности е добре, но трябва да си има предвид, че трябва да се поеме отговорност относно разходването на финансови средства и разходването на тези финансови средства относно политиката на развитие да остане в ръцете на комисаря, отговарящ за а, развитието. Договор от Лисабон предвижда по-висока, по-голяма роля, свързана с предотвратяването и справянето с кризи. Трябва също да се спази балансираното разпределение на постовете между мъже и жени в парламента, в Европейския парламент, разбира се, за съжаление все още жените са по- слабо представени. Да се надяваме, че госпожа Аштън а, ще държи за това да има балансирано представителство и на двата пола. А, може би правната комисия ще може да каже повече по този въпрос. А, в член 21 се посочва, че държавната, че външната служба трябва да взема централно място по отношение на защитата на човешките права. А, ние подкрепяме изискваните поставени господин Брок и господин Херфоштат, особено тази точка свързана с раздел 3 от бюджета и кохерентността. Благодаря. Господин Даларас от Гръцкия парламент. Thank you, Mr. President. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин председател. Създаването на Европейската външна служба е един много важен етап за едно по-голямо влияние на Европейския парламент на международната сцена. Това е свързано и с факта, че се намираме в времена на економическа криза и справянето с бедността е едно голямо предизвикателство, което проистича от договора от Лисабон. Новата служба трябва да е прозрачна. Това въжи и за тези, които са заети в службата, тези, които са получили мандата и тези, които упражняват своите правомощия. Трябва да се постигне баланс, да има баланси, балансираност и трябва да има баланс по отношение на а, географско разпределение на постовете, разпределение на постовете по полове. Имаме нужда от една комуникация, която да протича бързо между държавите членки и Европейския парламент. Европейския парламент, разбира се, разполага с бюджетни правомощия, свързани с процедурата за съвместно вземане на решение. Трябва да не допускаме да се стига до забавяне при взимането на решения, тъй като това би означавало, че тази нова институция не че ще функционира неправилно, ами функционирането ще бъде застрашено. Тази институция трябва да работи съвместно с държавите членки. Това означава, че имаме нужда от една основа, която има предвид тази нова служба. Европейската служба за външни работи играе много важна роля при справянето с въпроси свързани с кризите, като кризата, която изживяваме в момента. Благодаря. Давам думата на Ламберто Дин и председател на Комисията по външни работи на Италиански сенат. Три минути. Although, uh, въпреки, че всички имаме привилегията в този парламент да говорим на родните си езици, аз ще говоря на английски като един от двата работни езика на Европейския съюз. Бих искал да коментирам накратко казаното по-рано от Кристофсен, Брок и Вековстад. На първо място, след създаването на дипломатическата служба няма да се стигне автоматично до външна политика. Кой формулира тази политика? Тези служители ще бъдат а, част от службата. Дали те ще вземат а, решение или пък ще изпълняват а, решения взети другаде, да речеме от съвета, от министъра а, или съответният а, комисар. Това е първият ми коментар. На второ място ние признаваме и сме съгласни, че тази служба трябва да бъде самостоятелна, но не и нова институция. Това е служба, която да има свой бюджет, свой личен състав. Господин Брок съвсем ясно заяви относно демократичната отчетност и политическа контрол – не е достатъчно да има само джентълменско споразумение между съвета, върховния представител и Европейският парламент. Считам, че това трябва ясно да бъде заложено в някакъв документ. Това не е междуинституционален въпрос, но трябва да бъде изчистен съвсем ясно. Например, в проекто Декларацията на Върховния представител за политическата отчетност се казва, че върховният представител ще търси становището на парламента по основни аспекти на външната политика, но това трябва да се превърне в официален документ, който да ръководи отношенията по един или друг начин. Особено когато става дума за мисии, тук се казва, че парламентът ще бъде консултиран – по мисии, които се финансират от европейския бюджет. Мисля, че парламента трябва да бъде консултиран по всички мисии, защото военните мисии се плащат от държавите членки. Те не са част от външната политика, така ли е? Аз читам, че всички мисии трябва да бъдат консултирани. Парламента трябва да бъде консултиран по всички мисии. Господин Брок също заяви, че политическия контрол а, трябва да бъде упражняван. Но кой ще упражнява това, когато няма а, присъствие на върховния представител? Само върховния представител е избраното лице. Не е достатъчно да изпраща в парламента служител. Върховният представител – трябва да присъства, когато се провеждат консултации с Европейския парламент. Господин Верковстат, ние сме съгласни, че службата трябва да бъде максимално амбициозна, но тя не трябва да бъде в огромни мащаби. И не само по съображение за разходи, както спомена колегата от германския Бундестаг, но и по други съображения. Службата трябва да дава насоки, а не да отнема административната организация на Европейския съюз. Например, всички външни служби на комисията трябва да останат в рамките на комисията, не трябва да бъдат интегрирани в тази външна служба. Трябва да има координация. Върховният представител все пак е и заместник председател на Европейската комисия. Ето защо тя може да упражнява тази функция от там, без да се съжда, създава някаква огромна организация. И в заключение, господин председател, всички делегати, хората, които ще бъдат изпратени, командировани в службата, се нуждаят от обучение по дипломация, защото те никога не са упражнявали в някои случаи дипломатически правомощия, така че е важно да бъдат обучени европейски дипломати. Това е съществено. Благодаря. Сега давам думата на господин Дав за 3 минути. Господин председател, договорът ни насърчава да подобрим качеството и чистотата на сътрудничеството между двете парламентарни нива. Това не е прескриптивно. Считам, че ние трябва да се консултираме, да обсъждаме помежду ни преди да приемем определена формула. Необходимо е да се създаде форум, който да бъде подходящ за упражняване а, на контрол върху председателя Ван Румпой, както и върху Кати Аштън. Тъй като и двамата имат а, отговорност в сферата на външната политика и политика на сигурност. Но някои колеги, по мое мнение, бяха доста селективни по начина, по който тълкуват договора. Кати Аштън не е единствената, която отговаря за общата външна политика и политика на сигурност, а за координирането на всички външни дейности на Европейския съюз. Службата за външни работи има за своя функция да обслужва Кати Аштън. Мисля, че трябва да четем по-цялостно договора. Господин Риберо де Кастро предложи, че Кати Аштен трябва да бъде задължена да пътува и да се среща с всеки от 27-те национални парламента по-отделно. Това би било напълно непрактично. Ние искаме от нея да бъде във всички части на света и в Брюксел, Същевременно за нея това би било невъзможно. Тя няма да може да бъде в пълна услуга на парламентарната демокрация и да бъде разкъсване между 27 национални парламента плюс Европейският парламент. И така, ние трябва да продължим да търсим подходящ подход и за решаване на проблема с парламентарното сътрудничество. Благодаря, господин Дав. Следващият оратор е господин Стилинидис от Кипър. Искам да ви благодаря, господин председател, за любезната покана. След като изслуша казаното от господин Дини, няма кой знае какво да добавя. Има две е, идеи в е, допълнение на това, което каза той. Изглежда, че в е, този дебат става ясно, че службата трябва да бъде автономна, независима по своето естество, да бъде самостоятелна служба, sui generis. Разбира се, трябва да видим колко е ефикасна ще бъде, как може да допринесе за по-голяма съгласуваност на политиката, каква да бъде конкретната й роля. Ако тя се насочи само към хуманитарната помощ, тогава тази служба няма да изпълни ролята, за която е създадена. Ние слушахме въвеждащите изказвания на господин Брок и на господин Берковщад. Е, господин Дини също е, потвърди казаното от тях. Тези идеи целят да се създаде съответната рамка, да се гарантира изборния характер на службата. Службата да бъде тясно свързана с Министерствата на външните работи и националните парламенти на държавите членки. Имаше много дискусии относно създаването на службата. Такива дискусии се водиха в нашия парламент. Читаме, че първоначалните предложения са добри, особено когато става дума за състава от две трети. Един от проблемите, които според нас трябва да бъде разрешен, се отнася до противоречието между позицията националните правителства и между правителствения подход. Това е проблем, който няма да е лесен за разрешаване. Благодаря, господин Стелинидис. Сега от Чешкия сенат е, господин Вондра. За три минути. Една деве скетчар и я е uh, to Благодаря. Мисля, че е важно да включим националните парламенти. Искам да ви благодаря за това. Сигурно ни очаквате върховния представител да а, пътува до всяка държава членка и да говори за службата. Но след като аз мога да дойда тук, очаквам и тя да може да го направи. Ние подкрепяме като цяло това, което се предлага. Има два ключови параметра в а, а, дебата на първо място това са правомощията, на второ място парите между институции. Дали ни харесва или не, това е демокрацията. Освен това, има усещане, че времето напредва и трябва да покажем, че ще създадем една истинска обща политика за сигурност, външни работи. Но не става дума само за скоростта, тук, а и за качеството. И тук искам да подчертая две неща. На първо място, по въпроса за представителството. Аз съм напълно съгласен с Алберто Дини, че трябва да говорим някои от работните езици, английски или френски, за да имаме истинско взаимодействие. От друга страна е важно да имаме съпричастност, да имаме усещането, че това е наша служба, че няма разделение между нас и тях. И тук французите изглежда се безпокоят, че няма да бъдат достатъчно добре представени. Какво да говорим тогава за новите държави членки и много други? Да, има формула, да има смислен географски баланс. Аз бих очаквал много повече от това. Не знаем защо това не се случва. Сега ние имаме служебно правителство, така че битката не се води достатъчно активно. Преди няколко години след разширяването през 2004 придобихме известен опит би трябвало да се постигне нужния географски баланс. Е, разбира се, ние сме доста далече от това, което бихме искали да е истинското положение. Още нещо за разширяването. Аз отбелязах, че някои твърдят, е, че в е, обхвата на правомощията на службата трябва да бъде включен и въпроса за разширяването но разширяването има много аспекти и реалното разширяване не е външен аспект, а е вътрешен въпрос на Европейския съюз. Благодаря, господин Вондра. Господин Танък за 3 минути. Благодаря, господин председател. Моята група, е групата на консерваторите и реформистите, има малко малцинствена гледна точка. Това не е изненадващо. В крайна сметка ние бяхме е, против Лисабонския договор и разбира се бяхме против външната служба. Но все пак промениха се нещата. В момента сме в коалиция, така че действаме по-прагматично. Смятаме, че службата за външни отношения трябва да бъде междуправителствена а, и управлявана от съвета чрез единодушие. В крайна сметка това е ролята на дипломацията, Затова не сме съгласни тя да бъде част от е, наднационалната комисия. Разбира се, въпросите са доста сложни, тъй като това е хибридна служба и освен общата външна политика и политика за сигурност, тя ще се занимава и с разширение и европейската политика за добро съседство. Това са области и на външна политика, и е, на общностни компетенции. Също така ще управлява въпроси, свързани с с развитието и хуманитарната помощ отново въпроси, в които най-активна е комисията, така че нещата са смесени. 14-ти член на Лисабонския договор казва, че нямаме нови правомощия в парламента по тази политика, но друга страна имаме правомощия по контрола на бюджета. И чрез съгласие от Върховния представител, нещо за което тя може после да съжалява. В крайна сметка успяхме да постигнем съгласие за контрол на е, назначенията на кандидатите. Вече е, тук присъстваха двама кандидати, е, които е, бяха добри и като цяло тези правомощия са по-подобни на правомощите на Американския сенат, отколкото на начина по който работи моя парламент, нашия национален парламент, например. Но при всички положения не е добре тази служба да бъде вградена и скрита вътре в комисията. За нас е важен географския баланс и квотите. От друга страна трябва да се вземат предвид обаче и способностите. Твърде е, силните квоти, твърде прескриптивните квоти ще нарушат е, качеството. Е, в крайна сметка е, бих е, предпочел е, един дипломат от Великобритания да работи в китайската мисия, ако той говори китайски, отколкото там да говори, е, да, да работи дипломат от друга европейска държава, който говори няколко европейски език. Върховният представител идва от е, групата на социалистите, е, така че трябва да има някакъв политически баланс също така. Ротационното председателство на външните министри, нещо, което бе предложено също като вариант, също не е достатъчно добре, тъй като те не са достатъчно време в Брюксел, за да разберат за какво е, да научат всички подробности на дейността. Съгласен с, го, с колегата Деле Кастро за това, че националните парламенти трябва също да участват, особено след като а, е, се разпадна парламентарната, е, извинете, след като се разпусна парламентарната асамблея на Западноевропейския съюз. Това е важно за бъдещите поколения. Благодаря. Благодаря, господин Танок. Давам думата на колегата Валкинс от е, Холандия, втората камера на Холандския парламент. Благодаря, господин председател, за тази възможност е, да разговаряме за създаването на Европейската служба за външни е, дейности. В Холандския парламент имаше много дебати за разпределението на отговорностите между е, тази служба, върховния представител и комисари по развитие. Втората камера на Холандски парламент смята, че една последователна и интегрирана европейска външна политика – е от решаващо значение, ако Европейският съюз иска да играе силна роля в света. Необходима ни е ясна рамка, в която да се зачита разделението на отговорностите в европейските институции. Затова е важно институционалните правомощия да бъдат подкрепени. Националните парламенти трябва да могат да продължат да оказват влияние върху тази дейност чрез своите правителства. В областта на развитието Холандия има своите амбиции и иска да действа заедно с европейските институции. Бихме искали тази служба да работи добре, успешно, възоснова на партньорството, е базирано на Лисабонския договор, чрез процедурите за съвместно вземане на решение, е, с участието на Европейския парламент и националните парламенти. Надяваме се службата да бъде изградена възможно най-практично, за да работи ефективно. Не е добре е, тя да е, бъде е, арена на борби за власт. Благодаря, господин Валкинс. Давам думата на колегата Корла Теан от Румъния, от, службата, от Комисията за външни отношения на парламента на Румъния. Позволете ми да говоря народния си език, казва господин Корлатен. От името на Румънския сенат искам да ви поздравя за организирането на тази конференция. Крайно време беше, както смятаме в Букурещ, една от най-важните цели тук е Европейската служба за външни отношения – да бъде добре функционираща служба, която работи по координиран и последователен начин, за да може външната политика на Европейския съюз да бъде изразена в унисон с един глас. Смятаме, че тази служба трябва да бъде автономна, трябва да има собствен бюджет и да управлява собствения си персонал. И трябва да се намира на еднакво разстояние от съвета и комисията. Всички държави членки трябва а, да са доволни от структурата на тази служба, трябва да имат а, усещането, че са добре представени в тази служба, защото иначе може да се окаже, че тази служба в крайна сметка а, защитава интересите на страни, които имат специални двустранни отношения и а, е, може да се окаже, че не защитава последователната външна политика на Европейския съюз. Що се отнася за назначенията, те трябва да са прозрачни и да се спазват ясни правила и изисквания. Географския баланс също е важен принцип. Трите категории персонал трябва да се третират равнопоставено, да имат еднакви права и отговорности. От, според нас в Румънския парламент е добре тази служба да се задейства възможно най-бързо. Проектът коригиращия бюджет трябва да бъде изготвен възможно най-бързо, за да може да, да се задейства тази служба. Няколко кратки коментара за ролята на Европейския парламент, е, нещо, което е доста сложна тема сама по себе си. Важно е тук да намерим възможно най-добрия баланс между легитимният демократичен интерес на Европейския парламент и на националните парламенти. Всички парламенти трябва да могат е, да вземат участие, като същевременно се зачита казаното в договора по отношение на правомощията. И националните европейски парламенти имат а, своите правомощия, но трябва да има и модериране, защото ни е необходимо системата да работи добре и ефективно. За нас е много важна и политиката за добросъседство и разширение. И това са две политики, които също трябва да влязат в компетенциите на службата за външни дейности, необходими са ни стратегически, а не само технически оценки. Благодаря, господин Корлатеан. Господ... Благодаря, господин председателю. Аз приветствам днешната дискусия с представители на националните парламенти. Това означава, че ни в бъдеще трябва да, да имаме едно съвместно международно парламентарно самосъзнание. Трябва а, да а, се замислим върху това, кой, кога взима решението. Това въжи и в глобален мащаб, когато трябва да се изразява позицията на Европейския съюз. Искам да се присъединя към казането от финландския колега. Той каза, че ам, политиката за сигурност на тази служба трябва ам, да бъде обществено достояние и на гражданите. Тази служба трябва да бъде по-гъвкава. Тази служба трябва да се характеризира с демократичност и прозрачност. А, и трябва общата политика, общата външна политика и политика на сигурност да бъде е, сложена в ядрото на е, действията на тази служба. Защото тази обща външна политика, политика на сигурност определя е, основните функции на службата. Европейския съюз е партньор на другите държави и региони по света. Европейския съюз, който се застъпва за справяне с събедността, за разрешаване на конфликти, за развитие, за защита на човешките права и свободи. Искам да подчертая, че структурирането на тази служба до сега е много неясно. Как в бъдеще господа, госпожа Ештън ще контролира изпълнението на задачите и правомощията на а, отделните комисари, които ще са в а, нейното портфолио. Това, което почертах е господин Брок и Верховщад, тук става въпрос за гарантиране и контрол на общата външна политика, политика на сигурност от страна не само на Европейския парламент, а от страна на националните парламенти. Трябва да работим в бъдеще повече съвместно. политиката, свързана с търговията, политиката, свързана с развитие, искам да попитам господин Верховщад, как в случай на конфликти в бъдеще ще се намира решение без въпроси, свързани с общностната политика, да а, бъдат а, припъзнати в а, междуправителствената политика. Сега а, от Словашкия парламент. Е е Благодаря, господин председателю. Благодаря, че ми дадохте думата. Аз, както и колегата Дени, ще се възползвам от това да говоря на втория работен език, а именно френски. Съжалявам, че госпожа Ешта не е тук днес. С а, голям интерес проследих изказването на господин Кристофърсън. Но а, колкото по-дълго дискутираме, толкова повече проблеми възникват. И щеше да е добре, ако госпожа Ештън присъстваше лично днес тук сред нас. а, не значи, че тя трябва да обиколи всички столици, разбира се, както беше казано. А, това не е което ние очакваме от а, създаването на тази външна служба. Разбира се, много добре а, говори факта, че има воля от а, всички държави членки да се създаде тази служба, която се занимава с общата външна политика и политика на сигурността. Искам да се присъединя към казаното от колегите преди мен и това, което каза немския представител, това, което каза колегата Риберо Кастро и това, което каза господин Дав. Не може. А, разбира се, а, не е реалистично госпожа Ещън да, а, да присъства навсякъде и по всяко време, но все пак трябва да се създаде някакъв план. Така че тя все пак ам, да присъства понякога в държавите членки. И, и, и това да има някаква отчетност. Държавите членки да знаят какво и къде ам, е тя и с какво се занимава. Ние като словаци. Държим на това да има справедливо географско представяне. Не говоря за това, че малките държави се притискат до стената от големите държави. Благодаря ви. Bene. Allora, ci sono due altri interventi fuori registro. Un minuto, l'onorevole. Още а, две изказвания останаха, а, които са извън а, списъка. Господин Кастро и след това а, господин Мунис, господин Кастро. Благодаря само да изясня казаното от мен. Може би не съм бил разбран заради превода. Ще говоря на английски сега. Нямах предвид, че леди Аштън трябва да отиде в парламентите, че трябва да отиде. На второ място. Не е необходимо тя сама да отиде там. Има други хора, които могат да обсъдят с съответните комисии някои детайли. Това беше моята препоръка. Разбира се, бих предпочел Леди Аштън да бъде днес с нас. Щеше да бъде много приятно. Благодаря, господин, госпожа Мюниц. Аз ще говоря на испански. Мисля, че той трябва да бъде един от работните езици на службата за външни а, работи господин Кристофесен Според член 73 на проекто регламента, действията в отговор на кризи, така както е посочено в инструмента за стабилност в точка 3, тези правомощи ще бъдат прехвърлени в службата за външни дейности, но що се отнася до Реликс, не е необходимо такова прехвърляне. Тази функция трябва да бъде поета от CNDP и Ако тази функция бъде прехвърлена, тогава Relex 2 екипа, който извършва тази дейност, трябва също да бъде прехвърлен. Това не е въпрос, който трябва да се прехвърли на съвета, защото съвета има много по-тясно виждане, отколкото комисията по въпросите на сигурността. Аз съм изненадана, че резолюцията на Френския сенат, прият на 21 май тази година, говори за това, че Европейския парламент е, няма възложени правомощия, които да му позволяват да се произнася по службата за външни отношения. Искам е, също да благодаря за присъствието на дамите от Саудитска Арабия на тази среща. Благодаря. Искам да дам думата сега на посланник Кристоферсен. Моля да се ограничите в рамките на 10 минути. Това е доста сложна задача. Давам се сметка за това. Бяха поставени много въпроси. Може би ще се опитате да отговорите само на въпросите, а коментарите да се останат за вас. Благодаря, господин председател. Аз високо оценявам както направените коментари, така и зададените въпроси. Аз а, няма да тълкувам твърде много коментарите, направени от представителите на националните парламенти но мисля, че има като цяло основна подкрепа за това, което предложихме. Много коментари бяха свързани с отношенията с, европейски, с националните парламенти. В тази връзка бих искал да припомня, че госпожа Аштън присъства на заседанието на председателите на комисии по външни работи, проведено в, в Мадрид, и тя обеща, че на всеки 6 месеца ще провежда среща в този формат. Разбира се, това е първа стъпка. Разбира се, тя също много искаше да бъде днес тук, но е заета с международна среща на върха и за нея е много трудно да се разкъса на... и да присъства и на всички тези събития едновременно. Относно служителите на службата, и че те могат да посещават националните парламенти. В новата структура ще има служба за връзки с Европейския парламент и за връзки с националните парламенти. И аз не виждам никакви затруднения служители от службата от време на време да посещават националните парламенти и да предоставят е, информация. Разбира се, това не е парламентарен контрол, но поне е начин за по-голяма прозрачност и за постигане на по-голямо разбирателство за това, което вършим. Аз обаче считам, че националните парламенти имат да играят е, важна роля на политически контрол и когато става дума за службата за външна дейност и за политиката по външни отношения и сигурност. Това са въпроси, които са в ръцете на съвета и на националните парламенти. В голяма степен имам предвид всички действия, които са свързани с сигурността и отбраната. Бяха поставени редица въпроси относно доколко амбициозна трябва да е тази служба и какво да бъде включено в нея. Господин Дини, ако не греша, каза, че има известни ограничения това отношение, ако искаме да включим всички политически области, които имат някакви външни аспекти, тогава трябва да включим по-голямата част от комисията. Много хора казват, че най-важните външнополитически въпроси а, са свързани с енергетиката, а, климата, имиграцията, Тоест, ние трябва да сложим някъде чертата. И чертата, която сме предложили, е да създадем служба, която да включва някои от важните аспекти на политиката за развитие, като същевременно това продължи да бъде в ресора на отделен комисар, отговаря за развитието. Освен това, службата да обслужва комисаря по политиката за добросъседство, т.е. Да, няма отделна служба за тази цел. Важно е, по мое мнение, да отбележим, че службата не е само за госпожа Аштън, тя е за всички, за цялата комисия. В някои отношения и за останалите институции, включително и за Европейския парламент. Ако вземем като пример хуманитарната област, ако разгледаме ситуацията в Хаити, това беше типичен пример, при който видяхме, че редица от инструментите, които са в службата за външни работи, са предоставени на действията, предприяти от Европейския съюз в Хаити. Това обаче не означава непременно, че е добра идея да включим цялата генерална дирекция, оговаряща за хуманитарната помощ в рамките на службата за външни отношения. В, би било предимство, според мен, да имаме отделна служба, която да отговаря за хуманитарната помощ извън службата за външни отношения. За военната структура. Това, което сме изградили през последните години, способности за граждански и военни действия, създаването на служба, която сега ще бъде интегрирана в новата служба, е предимство, защото има области, в които Европейския съюз може да направи много неща, които не могат да бъдат свършени от други, чрез комбинирането на граждански и военни действия. Например, ние допринесохме много в реализирането на политиката на ООН в различни части на света, чрез тази служба. Имаше редица въпроси, които се отнасяха за това колко ще струва създаването на службата. И тук първият коментар, който искам да направя, е, че към днешна дата имаме на разположение на дейността във външната а, област, а, служители, както и секретарията на съвета, но има също и много служители, които се наемат от ротационното председателство, които също са на разположение а, за външнополитически дейности. Всички делегации, когато поемат председателството в Брюксел, в Нью-Йорк или Женева, имат такива служители. Когато говорим за бюджетен неутралитет, не трябва да гледаме този въпрос само в тесните рамки на европейския бюджет, да разглеждаме всички ресурси, които са на разположение за външната политика на Европейския съюз. Няма съмнение, че сега ние трябва да предприемем всички тези действия и външната служба ще трябва да председателства различните групи. Сега ние ще трябва да координираме работата на международните делегации. Тоест, може да се очаква, че през едните години ние ще искаме назначаването на допълнителни служители. В голяма степен тези служители ще заменят националните командировани служители, които са на разположение на външната служба, както беше преди. Допълнителният персонал ще бъде един от начините, чрез който можем да гарантираме, че най-късно през 2013 година ще можем службата да включва поне една трета персонал на ниво АД от държавите членки, което е известно отклонение. Също ще има и трансформиране на някои национални а, позиции в постове а, на ниво администратор. националните дипломати а, остават в службата а, до 10 години, както предлагаме ние. Но тук искам да подчертая, че това е въпрос, който очевидно ще трябва да обсъдим с течение на времето, защото лично аз не считам, че в дългосрочна перспектива можем да създадем една външна служба, която да се състои само от хора, които идват и се отиват от службата. Това вероятно ще е една от областите, където ще искаме от парламента да разгледа въпроса, когато се разглежда бюджета след 2013. Господин Дини поиска да има официализиране на декларацията за политическата отчетност тази декларация, повечето от е, елементи трябва да бъдат включени в различните споразумения между институциите, които съществуват към днешна дата и трябва да бъдат е, изменени. Тоест, този статут е предвиден. Бих искал да добавя, че един от положителните ефекти на сътрудничеството, което имаме с Европейския парламент през последните месеци, е, че в окончателното решение, което ще приемем, ще бъде предвидено отчетност по отношение на бюджета, необходимостта от освобождаване от отговорност по изпълнението на бюджета. Що се отнася до бюджетния контрол, ние правим всичко възможно, за да гарантираме, че да бъдем максимално прозрачни и да бъдем подложени на бюджетен контрол и освобождаване от отговорност по изпълнението на бюджета. Бяха поставени още много въпроси, но за съжаление разполагам с повече време. Благодаря. Благодаря, че се съобразихте с моето предложение. Все пак трябва да се придържаме към времето, с което разполагаме. Съжалявам, че някои от колегите, които поискаха думата, ни я получиха. Имам такива в списъка, както от националните парламенти, така и от Европейския парламент, но ще ги запазя за предстоящия дебат за да не изоставаме допълнително с времето. Искам да дам думата на госпожа Сука, която е генерален директор на дирекцията, отговаряща за личния състав Благодаря, господин председател. Както каза господин Кристоферсън, създаването на службата за външни дейности изисква конкретни законодателни мерки. Първо изменяне на регламента за служителите и условията за назначение на други служители. Това ще стане с обикновената законодателна процедура. В този случай ще участва на във всички елементи Европейски парламент. Нека да ви кажа докъде сме стигнали с предложението на комисията. Вече приключихме всички дискусии с е, профсъюзите и текстът се обсъжда в момента в е, комисията по регламента за служителите. С представители на институциите и е, на профсъюзите на служителите. Утре ще имаме крайното решение и след това формалното одобрение на комисията се очаква следващата седмица. След това преминаваме към стандартната процедура предаване на документите на съвета и парламента от страна на комисията. Регламента за служителите е основната рамка, в рамките на които се прилага политиката за персонала за службата за външни дейности. Това означава, че върховният представител ще трябва да е, предприеме съответните разпоредби за приложение. Много важен е член 27 за договора за Европейския съюз. Съгласно този член, службата за външни дейности ще се състои от служители, които идват от Генералния секретариат на съвета на комисията и служители, командировани от националните дипломатични служби на държавите членки. Затова е много важно да направим така, че служителите, които идват от тези три различни източника, се третират по абсолютно равнопоставен начин. Това означава, че когато изменяме регламента за служителите, трябва да направим така, че съвета, комисията и националните дипломати ще се третират равнопоставено. Затова не се дава приоритет на вътрешни кандидати или кандидати от други институции, когато се публикува информация за свободни работни места. В продължение на казаното от послани Кристофърсън, за да имаме адекватно представяне на служители, идващи от националните дипломатически служби, до 30 юни 2013 година в така наречената стартова фаза ще можем да предприемем конкретни мерки, за да улесним интеграцията на тези служители. Това означава, че в случай, че имаме свободни позиции, ще е, можем да дадем предпочитание на тези служители е, от националните служби, ако те имат е, е, по, е, ако имат е, еднакви квалификации с останалите кандидати. От там нататък достъпът ще бъде абсолютно равноправен. Що се отнася за, до служителите, идващи от националните дипломатически служби, за да се интегрират те в службата за външни действия, създаваме специална категория временно назначени служители. Това означава, че тяхната категория ще прилича максимално на категорията на служителите на институциите на постоянен договор. Договорите ще бъдат за 4 години, ще могат да бъдат подновявани отново за 4 години всеки път, стига държавата членка, за която става дума, да даде своето съгласие. Решението на съвета казва, че в началото на службата дадени звена от съвета от комисията ще се прехвърлят към службата за външни действия. Освен това, това означава, че дадени служители ще бъдат прехвърлени. Ако тези служители искат да се върнат отново в институцията, в която са били назначени преди това, те получават преференциално третиране, за да кандидатстват за свободните позиции в своите институции на същото равнище като вътрешните кандидати. Сега нека да ви кажа малко повече за специалната ситуация на делегациите. Ще говоря за ръководителите на делегациите и след това за служителите. Първо, Ръководителите ще бъдат назначавани по последния начин. Комисията ще участва до такава степен, до каквато ще, доколкото а, а, има съкретен списък а, от а, кандидатите, най-добрите кандидати, а, които, който получава одобрение от комисията. А, ще работят а, и служители на комисията, и служители на, външна, на службата за външни дейности. Това означава, че по отношение на администриране, организация и финансово управление, служителите на комисията ще приемат нареждания от ръководителя на службата, на мисията, от друга, който принадлежи към службата за външни дейности. От друга страна, ръководителя на мисията, трябва пък да приема нареждания и от страна на комисията. Ще приключа до тук. Благодаря, госпожа Сука. Много интересно изложение. Отварям. Давам думата на колегите за участие в дебата. Вече имам 12 желащи да се изкажат. Първо давам думата на господин Гуалтиери. който е докладчик по измененията към регламента за служителите. Имате а, е, само 4 минути, съжалявам. Благодаря, а, е, господин председател. А, е, представлявам колегата Рапкай от Комисията по външни отношения. Искам да кажа, че регламента за служителите е много важен е, за службата за външни дейности. Именно заради това трябва да определим правилата за управление на човешките ресурси. И това не е просто допълнителен е, страничен елемент, напротив, това е в сърцевината на службата. Именно заради това Европейския парламент е взе решение относно процедурата за приемане на становище, което да бъде предадено на комисията и съвета по отношение на измененията за, към регламента за служителите. Първоначалната позиция на парламента е съвсем ясна. Тя е представена на множество заседания на Комисията по правни работи – ако започнем от методологичната гледна точка и от правната гледна точка, парламентът е убеден, че правната база за реформирането на регламента за служителите във връзка с член 136 от договора за функционирането на Европейския съюз – Става ясно, че член 6 от решението на съвета поради липсата на подходящо правно основание не е достатъчен сам по себе си, за да определи подробните условия, свързани с измененията на регламента за служителите. Така че тези изменения трябва да се покрият от общностия метод, от съвместното вземане на решение. В тази връзка се правят усилия от посланник Хелга Кристоферсън и върховния представител да подобрят формулировката на член 6 и се казва, че принципите залегнали в този член не трябва да се разглеждат като противостоящи на общностния законодателен процес – И смятаме, че е, формулировката може да се подобри още, но като цяло това е важна стъпка напред. Друг важен елемент от позицията на парламента е за това как точно ще има равнопоставеност, как ще се гарантира равнопоставеността при правата и задълженията на служителите. Това е от е, огромно значение тук. Говорим за Европейския орган. Много важно е първо да се избегне риска командировните национални експерти да станат четвърта категория. Затова трябва те да се използват само в конкретни специфични случаи. Второ, временно назначените служители от държавите членки трябва да имат възможност да останат в службата – И след това идва важният въпрос за процентите. Казва се, една трета от служителите трябва да идват от държавите членки. Може би би било по-добре да се а, формулират нещата по друг начин, да се каже, че поне 50% от служителите трябва да идват от комисията, да, като се има предвид, че а, компетенциите на комисията а, представляват повече от 50% от общите дейности. И накрая трябва да се гарантира баланс. Годишният доклад на върховния представител за служителите на службата трябва да се представя пред Европейски парламент. Благодаря за 3 минути. Има думата господин Писко от парламента на Португалия. Благодаря, господин председател. Искам да направя няколко коментара. Първо, относно критериите за назначаване на дипломати и служители. И второ, ще коментирам и необходимостта да няма конфликт на интереси между държавите членки и, Евро... и институциите на Европейския съюз. Много важно е да има ясни критерии за назначаването, да се вземат предвид и е, регионите, историческите връзки, които могат да, имат дадени държави членки с е, региона, в който са назначени съответните служители. И разбира се, езикът е много важен елемент. Е, всички тези въпроси са важни, защото трябва да дадем една по-силна си едно по-силно присъствие на Европейския съюз, но без да нарушаваме суверенността на държавите членки в тяхната външна политика. Друг важен елемент е свързан с необходимостта да се избегне конфликтът на интереси в службата за външни дейности. Трябва да предприемем всичко възможно за да предотвратим е, такъв конфликт на интереси, защото е, вече многократно виждаме какво се случва в съвета, комисията, парламента и се опасявам, че този тип е, конкуренция може да присъства и в службата за външни дейности. Конкуренция между институциите и държавите членки, въпреки че тази служба се предполага да допълва външната политика на държавите членки. Благодаря, е, господин Пишко. Давам думата на господин Буланд от Френския сенат за 3 минути. Благодаря, господин председател. Това, което ще кажа е в допълнение на казаното от е, представители на Френския сенат. Ние работихме много по тези въпроси в рамките на Комисията по външни работи и по отбрана. През последните две седмици и месеци и а, години сме работили по тези въпроси на базата на разбирането, че Европа не беше много видима на международната сцена и често не беше в състояние да помогне за разрешаване на важни конфликти по света, като този в Близкия изток, както и в борбата с промените в климата или с ядрената програма на Иран. Ние считаме, че Европа може да играе своята роля на световната сцена и да има доверие сред бързо развиващите се страни, ако говори с един глас или поне в хармония. И тази служба трябва да се бър... превърне в инструмент на европейската политика. На следващо място искам да се спра на въпроса за общата външна политика и политика на сигурност. Искам да подчертая факта, че що се отнася до Франция, решението да участва в военни операции и поемането на бюджетни ангажименти преди всичко попадат в правителствената или междуправителствена сфера под контрол на националните правителства. Не може да бъде в рамките на общностния бюджет. Например, ако вземем Афганистан, виждаме, че страните, които участват, трябва да могат да под... държат под контрол бюджетните си ангажименти. Това исках да кажа в заключение. Благодаря. Благодаря, господин Було. Господин Сариуш Волски, докладчик по становището на Комисията по външни работи на Европейският парламент по изменението на регламента за служителите. Благодаря, господин председател. Искам да се солидаризирам с казаното от посланник Кристоферсен, че има сближаване на позициите, макар и не в достатъчна степен, т.е. още имаме какво да свършим. На второ място, опозицията на парламента, така както е отразено в документа на Верховщад и Брок и, на и в измененията, които бяха предложени за вземане на решение от съвета, ясно показва, че Европейският парламент и особено Комисията по външни работи искат да има една силна външна служба, която да има легитимност, що се отнася до бюджетния и политически контрол. Въпросът, който възниква тази дискусия е какъв да бъде подхода спрямо човешките ресурси и дали това, което е представено от главния генералния директор, отразява а, всичко това. Лично аз не считам, че тази презентация не отговаря в пълна степен на безпокойствата на Европейския парламент. Искам да се присъединя към онези гласове, които са за добро географско представителство в новата външна служба. Освен това, ние настояваме да има съпричастност към тази служба от всички държави членки, за да може да се идентифицират с дейността на службата от самото начало. В нея трябва да работят най-компетентните лица, които са също на географска основа, да няма никой изключен. Експертизата не е а, ограничена само в даден географски регион. Тя е географски неутрална. Трябва да има добро взаимодействие между служителите от всички държави членки, затова географското представителство трябва да бъде задължителен принцип в регламента за служителите, съгласно член 7. Релекс ще бъде ключов компонент от новата служба, но има някои безпокойства. Някои страни там съвсем не са представени в този важен компонент на бъдещата служба. Малта има 0, България 16% цел, Кипър 16%, Люксен 18%, Румъния 18%, Латвия 20%, Словакия 20%, Полша 26, Словения 28, Литва 33, Естония 33, Чешката република, Угария 44, Германия 70%, Обединеното кралство 73, Италия 95. Защо комисията не използва а, своя регламент, а, за да гарантира географското представителство което е устно договорено. Благодаря, господин Сариуш Волски. Следващия оратор е господин Северин. Благодаря, господин председател, уважаеми колеги. Искам да направя някои по-общи коментари. По мое мнение, очевидно е, че ние говорим за един технически инструмент, а не за орган, който взема политически решения. Ето защо ние следва да разбираме, че този инструмент трябва да бъде нещо добро за нашите граждани, както в отделните страни, така и европейците като цяло, тъй като те в проучванията на общественото мнение говорят, че искат да има по-голяма последователност и прозрачност във външните действия. Освен това, нашите основни партньори САЩ, Китай, Русия също искат да има по-голяма последователност в отношенията ни с тях. Тук не говорим за основни правомощия, нови правомощия на комисията, а за един добър инструмент, който да ни прави по-силни. Същевременно считам, че този инструмент не трябва да бъде само технически ефективен, той трябва да бъде европейски. От тази гледна точка нещата ни опират само до представителност, а до способност да изпълняват мисията си. Географския баланс обаче означава да се отчитат чувствителността. Това е нещо различно от представителството, а балансиране на способността да се а, справим с предизвикателствата. За националните парламенти, разбира се, те ще продължат да имат същите правомощия да упражняват контрол върху а, своя, своите правителства, които представят позициите си в а, съвета, както и да се сътрудничат с нас. И на последно място, относно служителите, ние трябва да гарантираме лоялността на тези служители да бъде към Европейския съюз, а не към страните, от които идват. Grazie, onorevole Severin. Благодаря, господин Северин. Господин Депестини, за една дума, за една минута от а, Италия. Съжаляваме много, че госпожа Ещения няма. през последните е, месеци а, Видяхме, че се получава едно забавяне. Френският колега отбележи, че има закъснение по отношение на общата външна политика и политика на сигурност. Добре е, че тук можем да седим заедно, за това, че можем да постигнем съгласие. Ние подкрепяме мнението, изразено от господин Херхов, Вер Ферховщат и господин Брок. Това е, е едно добре структурирано мнение. Мненията и на двамата са докладчици са в правилната посока. Е, службата ще има ще разположа на надправителствено ниво, ще координира отделните е, представители отделните национални парламенти. Тази е, служба, ако поеме правомощия от е, комисията, това беше подчертано господин Ферховщад, е, това ще е, попадне на национално ниво. И това е, ще е част и от интеграцията в Европейския съюз. Нашите граждани искат е, службата да бъде прозрачна. Те искат една Европа, която да провежда една външна политика, която да е разбираема и обозрима. Ролята на Европейския парламент, ролята на комисията, ролята на националните парламенти съвместно с ролята на службата са от изключително голямо значение. Трябва да работим съвместно, трябва да следваме един общ подход – трябва да има лица за контакт в отделните национални парламенти и а, за това да следят за това службата да изпълнява своите дейности. Господин Песини, Темпесин има думата. Колегата от Бундестага за две минути. Благодаря, господин председателю. Имам няколко конкретни въпроса, свързани с персонала. Искам а, да знам въпроса, свързан с правата а, на командированите национални експерти, на ко... възоснова на кое право ще се основават техните права и задължения. Вторият въпрос се основава на списъка на върховния представител, свързан с отделните постове и служители. Дали Европейския парламент ще има право на вето по отношение на този списък? Някои неща бяха а, изразени тук, а, свързани с а, военните мисии. В Бундестага, например, няма да бъдат удо... няма да могат да бъдат одобрявани военни мисии, а именно в частност мисиите в Сомалия. Е, тези, които не са наясно с е, правомощията на Бундестаг, исках да внеса това разяснение. От много а, организации в Германия, Великобритания и Франция, а, както и от мисията свързана с а, хуманитарната а, помощ, се интересуват от това дали а, външната служба въобще е изградена върху принципите на определени разпоредби и законодателни актове. Някои стига до заключението, че от едно външно представителство въобще не се споменава в Лисабонския договор. Ето защо създаването на тази служба няма да е съгласувано с законодателните актове на Европейския съюз. има а, един конфликт, а, който съществува между гражданските и а, военни действия. Не е службата трябва да е като една альтернатива, а не като едно допълнение на военните мисии. Искам да помоля колегите да вземат предвид критиката, изказана от мен при създаването на тази служба. Искам да подкрепя казаното от господин Дини и това, че трябва да е ясно, че военните мисии трябва да бъдат контролирани. Благодаря. Благодаря. Давам думата на госпожа Хаутула, която е заместник председател на Комисията по човешки права. Благ... Благодаря, господин председател. Няма да се изненадате, че... Благодаря, господин председател. Няма да се изненада, ако използвам това време, е, за да обърна внимание върху елемента, свързан с правата на човека, защото това е елемент, който много често се забравя. Въпреки, че Европейския съюз се базира на ценностите на демокрацията и правата на човека, и въпреки, че Лисабонският договор засилва тези ангажименти, именно заради това бихме искали да направим така, че новите структури да имат много силен елемент за интегриране на правата на човека. Необходимо ни е специално обучение за това, че нашите специалисти и дипломати да познават в дълбочина нашите насоки в областта на правата на човека и това, което те означават на практика. Е, Необходима ни е централизирана дейност. Искаме отдел права на човека и се надяваме, че е, той може да бъде включен в разработването на стратегиите за различните държави. Искаме да разберем как е, ще е, бъде представена, бъде представена тази област с заместници и с лични представители, както бе представен господин Солана. Миналата година имаше делегация от нашата комисия по права на човека в Вашингтон и е, имаше специален фокус върху правата на човека. Във всяка една делегация трябва да има такъв елемент и трябва да настоим е, външните ни отношения да вземат предвид е, всички наши ангажименти в областта на правата на човека. Благодаря, госпожо Хатла. Давам думата на госпожа Амелин от Френския национален от Френското Народно събрание. Благодаря много, господин председател. Действително тази служба е много важна. Трябва да се създаде възможно най-бързо. И тук настоявам на значението на един автономен бюджет за тази служба. Това се отнася и е, до управлението на персонала на тази нова служба. Необходимо е службата да е на равно разстояние от комисията и съвета и това са много важни точки за нас, за да може да гарантираме подходящата организация на тази нова институционална структура. Трябва да се работи възоснова на подхода Суи Генерис. И тук настоявам а, да говорим и за об... обхвата на дейност. Говорим за правата на човека. А, Управлението на кризи е много важен въпрос. Що се отнася до служителите, искам да разбера дали можем да получим някакви цифри, да видим какъв, как ще се осигури равнопоставеността между мъжете и жените при назначенията и е, да има баланс между съвета и комисията. И накрая, господин председател, графикът. Доста време посветихме на различните въпроси, но виждаме, че все още някои остават неразрешени. Но ако нямаме някакви, някакъв минимум, от който да тръгнем през есента, то най-вероятно ще загубим доверието не само в Европа, но и в света. Всички знаем колко важно е създаването на тази служба и с какъв интерес е, се наблюдава създаването на тази служба по целия свят. Европейския парламент е, участва е, по решенията за бюджета чрез съвместното вземане на решения, но въпросът е има ли ясен график. Председателят. Благодаря, госпожа Амелин. А сега давам думата на господин Зингерис, председател на Комисията по външни отношения, по външни работи на парламента на Литва. Господин председател, уважаеми колеги, искам да направя няколко кратки коментара, свързани темата. Утре нашия парламент на трето четене ще приеме местните условия за нашия дипломатически корпус. И за хората, които за в бъдеще ще работят под ръководството на госпожа Аштън. И за това искам да кажа, че напълно подкрепяме коментарите на господин Сериош Волски за географската пропорционалност и настояваме на това да има е, външна политика, истинска външна политика на Европейския съюз. Ето, например, в Никарагуа, в е, делегацията на Европейския съюз има 14 служители, в Украина горе-долу същия брой, 14-15 служители. И това ни кара да се съмняваме дали има баланс, баланс в политиката на Европейския съюз, особено що се отнася до съседните страни. Другия важен елемент е свързан с суровините, които произхождат от страни извън Европейския съюз. Европейският съюз търси начини да бъде независим от монополизиране на източниците на суровини, но тази цел не е била прилагана успешно през последните години. Лидерите на другите страни питат с кого да разговарят. Питат има ли една политика на Европейския съюз, има ли обща политика за независимите източници. Това е много важна цел. Другата важна цел е балансирана политика на Европейския съюз между южните съседки и източните съседки. Според нас такъв баланс няма. Подкрепяме процеса от Барселона, подкрепяме Средиземноморието, но Украина, Молдова – и страните от Кавказ трябва да получат повече внимание от европейската външна политика. Благодаря много. Надявам се, че общата политика на Европейския съюз ще бъде готова. Ем, съгласно Лисабонския договор съвсем скоро. Благодаря, господин Зингер. И сега за две минути дам думата на колегата Лозинг. Благодаря. Относно разширяването на компетенциите или ам, тяхното описване, ние от моята политическа група смятаме, това беше ам, подчертано като критика и от колегата от Бундестага. Тези компетенции трябва да а, бъдат а, включени в а, приложното поле на службата. Ние смятаме, че в областта на неправителствените организации и организации, занимаващите се с, политиката на развитие, трябва да има представители тук сред нас. Те да са извън парламентарни представители. Аз съм а, готова а, да участвам в консултациите при определенето на тези извънпарламентарни представители. Не знам дали си изясни въпросът, а, свързан с а, това колко Всеобхватен трябва да е персонала на службата. Говори се между 2000 и 8000 души. Искам да попитам дали е ясно а, колко ще струва това? Искам да поставя още един въпрос. От а, кои обществени слоеве ще бъде набран допълнителния персонал? Да планира се да има представители на економиката, които са силно представени в други парламенти, както и представители на А, индустрията а, за въоръжаване. Не смятам, че а, представители на а, военната индустрия трябва да участват тук. Следващия оратор. Благодаря, господин председателю. Госпожа Копа има думата. А, разбира се, съставянето на службата е една много голяма задача за нас. За трети път да дебатираме по тази а, тема, тук в тази комисия. И се поставят едни и същи въпроси, свързани с националното представяне на служителите. Разбира се, всяка държава членка иска да бъде ам, отразена нейната позиция. Това не е точно посочено изяснено в а, текста. А, прекалено неясна е тази концепция с а, представянето на отделните държави членки. Дали трябва да има представяне между раз, разпределение на представителите между Северна и Южна Европа, между Източна и Западна. Трябва да има прецизни отговори, защото и въпросите са прецизни. И само когато на тези въпроси бъде отговорено а, конкретно, тогава ще има прозрачност. Необходимо е, разбира се, да има равнопоставеност на половете. На последно място колегата от а, финския парламент, госпожа Лаукла. Благодаря, господин председателю. Аз съм госпожа Науклер. Ще използвам а, шведски. А, имаме проблем с това, защото оратора не говори в микрофона и не я чуваме добре. Как а, ще бъдат изяснени отделните подробности от технически, от юридически характер? В момента не е ясно. Разбира се, персонала а, ще произхожда от различни географски региони. А, това изисква един вид познание, свързано с европейските институции. Това е една допълнителна, един допълнителен повод за засилване на европейската идентичност. Глобализацията води до национализъм и регионализъм. И ние ще се противопоставим на това явление, ако създадем една европейска идентичност. Искам да подчертая колко е важно това, което каза госпожа Хаутола, по отношение на а, зачитането на човешките права и тяхната значимост – трябва да има единна позиция в рамките на Европейския съюз по този въпрос. Имаме нужда от а, едно обучение, съвместно общо обучение, за да а, може да се постигне по-добре справяне с граждански и военни кризи. Пред нас е, стои един път и ние трябва да го изминем, ако искаме да се доближим до постиженията на ООН. Ние трябва да сме готови да поемем тази отговорност, нашата отговорност и да предоставим съответната отговорност на тази общата служба. Благодаря. Сега госпожа Цука има възможност да отговори за 10 минути. Благодаря, господин председател. Аз също ще се съобразя с това, което направи и посланник Кристофер Резена. Ще се огранича до това, което се отнася до регламента за служителите. Правната база, върху която ще изменим, е член 363 от договора, т.е. по процедура за съвместно вземане на решение. Относно това, доколко коментированите национални експерти ще представляват четвърта категория служители. Идеята е, че националните експерти няма да бъдат една, тази една трета от представителите на държавите членки в службата за външни дейности. Дали 50% от съставащите идват от комисията, това не е предложение, което се разисква и дали а, служителите от държавите членки ще могат да останат в службата в последствие. Има възможност за сключване на 4 годишни договори, които могат а, да бъдат а, удължавани в зависимост от това какво се договори с държавите членки. Съществува възможност, но зависи по какъв начин държавите членки искат да се управлява този процес. На следващо място за критериите за назначаването на дипломати и служители. Ясно е, че ще прилагаме общите критерии, т.е. те да имат нужните качества. Общите критерии за регламента за служителите е валиден и тук, т.е. познания, качества и географски баланс, който да бъде максимално широк. Ако представен. Относно лоялността и как можем да гарантираме, че служителите там ще са лоялни към службата, а не към националните администрации. Считам, че това е въпрос, който може да бъде обхванат от факта, че ние ще предлагаме 4 годишни договори с възможност за удължаването им. За това искаме да има такива възобновяеми договори. Ако правилно съм разбрал, имаше въпрос от представител на Бундестага за правата на служителите от общността да се върнат в държавите си. Но това не е проблем. Ако става дума за националните дипломати, тогава в решението за външната служба предвиждаме да има задължение държавите членки да приемат лицата, които се връщат в държавите си, след като изтече срока на командироването им. Относно отдел за човешки права, това е въпрос, който ще оставя на посланник Кристофер Сен. На следващо място имаше въпрос за бюджетната автономност и за управлението на персонала за службата за външни дейности. Това, което казах в началото е, че външната служба се разглежда като институция, която е отделна. Що се отнася до статута? Това не е институция по смисъла на договора. Това означава, че тази служба трябва да има автономна политика по отношение на личния състав. Смятам да спре до тук. Само за секунда искам да се върна на въпроса за географския баланс. Ясно е, че към момента ние не предвиждаме квоти, тъй като начина по който въпроса трябва да бъде решен, да се представи изток, е, запад, е, севера и юга, това и че това може да се постигне само чрез квоти. Такива квоти за сега не се предвиждат. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожа Сука. Сега давам думата на посланник Кристоферсън за заключителни бележки за максимум 5 минути. Доста въпроси, които отиват по-далече от регламента за персонала, за графика. Това беше част от е, дебата. Искам да отговоря на този въпрос. Има четири елемента, които са необходими, за да задейства службата. Основното решение, регламента за служителите, финансовия регламент е, и бюджета. Моята надежда и моето очакване е, че Последната част от този пъзъл ще бъде бюджета. И графика за бюджета, по който работим сега, е да представим на комисията проекто бюджета в средата на месец юни. И ако всички имат желание да свършат нужното и да положат усилия, тогава допълнителният бюджет може да бъде одобрен до 1 октомври. Тоест, ако това е работна хипотеза, можем да използваме като срок 1 октомври. Аз се надявам, очаквам, че останалите решения ще бъдат взети по-рано. Ние няма да сме особено заинтересовани от това да имаме основно решение. А, ние сме заинтересовани да има поне основното решение, така ще можем да започнем подготовката по назначаването, не самото назначаването, да извършваме интервютата и след като имаме и бюджетно обезпечение, ще можем да применим към подписването на договорите. Това беше за графика. За назначенията и тревогите, изразени от представители на новите държави членки. Единственото, което мога да кажа, като потвърдя казаното от госпожа Сука, е, че към момента ние не предвиждаме квоти. Това е въпрос, на който се гледа много сериозно. И ако нещо беше на направено пределно ясно по време на днешната дискусия, е, че това е въпрос, който трябва да намери решение на върховния представител, както и останалите, знаят, че ако този въпрос не бъде разрешен по подходящ начин, ще имаме проблеми. Затова основното решение предвижда и механизми, които да гарантират, че този въпрос ще бъде под постоянен контрол. За човешките права, госпожа Хаудела. Госпожо Хаудела, мисля, че госпожа Аштен ще се съгласи с много от нещата, които бяха казани от вас, включително някои от конкретните елементи, свързани с специални лица, които да отговарят по проблемите на човешките права в рамките на делегациите. Обучението на новите дипломати е също изключително важен въпрос. Когато започнахме подготовката на създаването на службата, нямахме предварителна подготовка по този въпрос, т.е. ние сме се оставили една година, за да се уточни този аспект, свързан с обучението и в тази област ние ще търсим и мнението на Европейския парламент, за да се получат добре нещата. По политиката за развитие доста от ораторите подчертаха този въпрос. Нека да не забравяме, че въпреки, че част от програмирането е планирано а, да се извършва в рамките на службата, всички решения са а, решения, които се вземат от а, Европейската комисия, в крайна сметка, всичко ще стигне до Европейската комисия. Но ние трябва да гарантираме в службата за външни дейности, че ще има последователност в това, което правим, включително това, което правим по а, изграждането на мира в различни части на света. Политиката за развитие трябва да се разглежда отделно от сигурността, и прочее. Има, има доста страни в света, където няма да има политика на развитие, обаче без да има сигурност. Вярно е също, че не може да има сигурност в различни части на света без амбициозна политика за развитие. Всички предложения ще бъдат съвместно вземани от отговаря за развитието и госпожа Аштън. Освен това, трябва да се примахне изкуственото разделение, което съществуваше до сега между страните от групата на АКТП и другите страни. Относно числения състав, отправната точка ще бъдат прихвърлените служители от съвета и от Европейската комисия. Що се отнася до ниво администратор АД, мисля, че тук става дума за около 800 души. 600 ще бъдат от комисията. Така че виждате, че ние сме готови още от началото по-голямата част от служителите да бъдат е, осигурени от там. Ще излезем с доклад. Мисля, че това ще стане утре за назначаването на тази група, една трета от персоната, персонала, отново на ниво А, Д. Очакваме а, служителите към 2013 година да бъдат а, 1150. Също ще има назначаване на местен персонал в делегациите относно това, което беше казано за мисиите в Никарагуа и в Украина, че имат еднакъв числен състав. Причината е, че ние относ... основно се фокусирахме върху мисии, свързани с развитието. Очевидно е, че има доста делегации, като тази в Украина, където ще е необходимо значително да бъдат подсилени мисиите с повече политически персонал. Благодаря за заключение от днешния дебат. Е, давам думата на докладчика господин Брок от името на Комисията по външни работи. Моля да се ограничите в 5 минути. Благодаря, господин председателю. Трябва да кажем, че а, е, трябва да премахнем някои недоразумения. Външната служба е една служба, но не е звено, което може да взима самостоятелни решения. Господин Кристофърсън каза нещо, което води в обратната посока. В договора е упоменато, че европейските институции трябва да подкрепят службата при провеждането на външните отношения и трябва службата, нейните ден се съобразяват с правомощията на съвета. Е, относно политиката за развитие, също а, е, трябва а, е, да има а, сътрудничество между съответния комисар и върховния представител. Трябва да се вземе решението съвместно с върховния представител и, и комисаря трябва, разбира се, решенията да се взимат съвместно по отношение на общата външна политика, политиката на сигурност, като тези въпроси трябва да са обвързани с решенията на съвета. Когато а, става въпроса за национални въпроси, например относно Конституцията в Германия, която упоменава изрично участието в военни мисии, разбира се, такова решение няма да бъде взето от външната служба. Такова решение остава в компетенциите на съответната държава членка. На следващо място – Службата ще се финансира от оперативния бюджет, оперативния раздел на общностния бюджет. Разбира се, е, ясно е, че този бюджет ще бъде одобряван от на Европейския парламент – Трябва да говорим още е, по отношение на участието на службата в административния бюджет. Това, което обсъдихме с господин Ферхов е, щат. Една трета от служителите трябва да са от държавите членки, но не от а, е, военната индустрия по време на ам, планираната економика имаше представители в Министерствата на военната ам, индустрия. Може би а, представителя на Бундестага все още е с това самосъзнание, че би могло някой от военната индустрия да бъде а, представен в парламента. Разбира се, персонала не трябва да пада под една трета. Има финансиране от държавите членки, което не трябва да е прекалено щедро. Ние искаме да се координират общностни политика, политики и трябва да гарантираме, че поне половината от служителите са от комисията. Ще говорим по този въпрос допълнително. Трябва да видим как ще разрешим този въпрос, дали е възможен компромис, дали ще може да се запази една трета от националните парламенти, половината от комисията, също и определен дял от съвета. Има място, има поле за действие, поле за преговори. Искам да посоча също така господин Блон каза, че не са описани добре правомощията на Европейския парламент. Два, е член 46 и член 29. Това ще си остане така. Съвсем ясно в договора застъпено, че Европейския парламент има право да упражнява контрол. разбира се, и външният върховен представител е задължен, съгласно договора, който е, е подписал, да информира парламента относно действията, свързани с общата си политика и политика на сигурност. Така че ще се създаде едно сътрудничество между външната служба, съответно нейния върховен представител и Европейския парламент. Когато госпожа Аштан е на разположение, ще се опитаме да постигнем едно разположение, когато е на разположение да постигнем едно съгласие. Правилника за служителите играе решаваща роля. Той все още не е изготвен. Имаме нужда и от официалните процедури, формалните процедури, които трябва да бъдат започнати. трябва и Европейския парламент, съвместно националните парламенти, да създадат правила в рамките на Конституционния конвент. Благодаря ви много. Благодаря, господин Брок. Благодаря на докладчиците, на посланика Кристоферсън, на госпожа Сукан. Благодаря ви за вашата ангажираност и за вашето участие и сътрудничество при, в днешната дискусия. Надяваме се, че ще използвате днешната дискусия, за да може да установите контакт с ваши колеги. Благодаря на всички, които взеха участие, благодаря на асистентите и приканвам всички към един обеден бюфет, къде